Всъщност страната царува един антихристиянски менталитет, който непрекъснато е, се разпространява, разширява своето влияние. Християните в Сирия казват, оставаме с впечатление, че нямаме никакви права и никой не ни чува. Истински съжалявам, че комисията и върховната представителка не смятат това за приоритет. Мисля, че външната политика би трябвало конкретно да подпомогне християните като комисията да организира защита. В противен случай християнството просто ще изчезне в този регион. Госпожа Лорд, една минута. На 16 март ще се навърши една година, откакто една млада британка бе убита от турските сили, докато защитаваше Африн. Ана а, бе човек, който защитава социалното справедливост и толкова не издържаше вече на страданието в тази страна, че бе решила да посветим енергията си на млад човек да работи с демократичните кюрдски сили в Северна Сирия. Същите сили, които са всъщност единствената опозиция на Асад и Деш в региона. Те освободиха хората а, азиди в Нансинджа. Те са хората, които промениха войната в Кабане. Те са хората, които сега изграждат обществото в Ражава, като жените са в центъра на новия модел на демокрацията. Знам всичко това не защото съм го прочела във вестника или в книга, а защото водих мисия на жените за мир там за със собствените си очи видях възстановяването. След 11 месеца обаче тялото на тази млади жена е, все още е в Африн. Нито британските власти, нито другите репатрират нейните тленни оставки. Европейския съюз трябва да поиска малко състрадание поне. Благодаря. Фрау Лалонд, Госпожа Лалонд. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, положението в Сирия е възможно най-сложно и неотложно за Европейския съюз. Европейския съюз е много безпомощен, особено с отношението си към кюрдите. И не може да се мисли за възстановяване без да се работи с онези, които контролират 90% от територията. Башар Еласад неправителствените организации и гражданското общество. Трябва да се предвиди връщане на беженците, така както настоява Ливан. Ливан е приютил 1 милион и половина сирийски бежанци на своя територия и това пак ни задължава да работим, щем или не щем, с Башара Ел Асад. Би трябвало да се мисли по-конкретно Мислим за връщането на стотици джихадисти, за освобождаването им от затворите и би трябвало да работим с Дамаск. Щем или не щем? Европейският съюз трябва да действа с оглед на политическата и геополитическа реалност в района. Господин Хаджи Георгио, една минута. Харисто, Гирия благодаря, госпожо председател. За осма поредна година говорим за Сирия. Като депутат мога да почувствам само отчаяние след 8 години обсъждане на един и същи въпрос. А какво да кажем за сирийците? Колко ли отчаяни са те? Най-вероятно това са най-многото дадени жертви във война след Втората световна война. Европейския съюз е, има лостове и механизми за въздействие е, спрямо Турция, за да спре тяхната намеса е, в Сирия. Мисля, че трябва да се възползваме от всеки един инструмент, с който разполагаме, за да защитим сирийците. Това са хората, които се борят с ислямска държава най-много. Господин Шафхаузер. Вчера в Камерата на представителите британски министр на външните работи каза Асад ще остане на власт. Това всъщност не е само едно признание на британската политика в Сирия, но на целия Европейски съюз. целият Европейски съюз, който безусловно от 2012 година следваше линията, наречена промяна на режима. Стратегията на Европейския съюз днес се срина. През декември Бахрейн и Обединените арабски емирства отвориха своето посолство в Дамаск. Арабската лига ще включи Сирия скоро. Русия и Иран всъщност са печелившите в този конфликт. С своята подкрепа на незаконните терористи и исламисти Европейския съюз се маргинализира. Сега тя ще направи същата грешка, която като последва американците в Венецуела оставяме всички е, бъдещият преход всъщност ще бъде след Европейския съюз и толкова по-добре, ако стане така. На това място прекъсвам списък с изказващите се, както обещах преди малко и давам думата на комисари. Президентин, like thank... Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на почитаемите членове на парламента за техните ценни изказвания. Мисля, че разговорът бе изключително полезен. От него правя извода, че всички мислим едно. Сирия трябва да бъде подкрепена от нас и трябва да намерим решение на конфликта, чрез които да позволим на бежанците да се върнат по домовете си. Ми също така ангажиментите на Европейския съюз би трябвало да бъдат продължени при същите условия и на същото ниво. Не трябва да правим отстъпки пред режима, без разговори в Женева и без да настъпят промени на място в запазването на правата на човека и спазването на законите на хуманитарното право. На конференцията в Брюксел ще говорим за повече неща, отколкото за хуманитарна помощ. Ще има повече сирийци, повече представители на гражданските организации, които да говорят с държавните органи, с представителите на държавите за своите мечти за бъдещето. Два дни ще има възможности точно за среща с политици, от страна на обикновените граждани и на гражданското общество за да могат тези две страни да поговорят помежду си и да обсъдят какво може да се направи. Какво може да се направи за подобряване на хуманитарното положение и за подпомагане на хората на място. Трябва да кажа, че очакваме много повече от овластяването на жените – и очакваме да получат повече права най-уязвимите сирийци, като същевременно се търси отговорност от виновните за престъпления и се търси подкрепа за преодоляване на нуждите в страната, както вътре в страната, така и извън нея трябва да търсим такава подкрепа. Естествено, това въжи и за сирийските бежанци. От друга страна, длъжни сме да погледнем фактите в очите – някои, ако не и много от е, сирийските бежанци, няма да се върнат в Сирия скоро, независимо дали това ни харесва. И в това отношение трябва да мислим за подпомагане и на онези общности, които са приели такива бежанци, за да се справят с трудностите, които с които се сблъскват. Благодаря, господин комисар. С това дебатът приключва и преминаваме към следващата точка от дневния ред. Доклад на господин Преда. Доклад на комисията от 2018 година относно Босна и Херцеговина. Първо има думата господин Преда за 4 минути. Mulțumesc, doamna președintă Euh, euh, Господин премиер много ви благодаря за работата и вашия ангажимент е, за това Басна и Херцеговина да има европейски път. Е, имаме четвърти и последен доклад в този законодателен мандат на Европейския парламент за развитието на тази страна и пъти към Европа след като тръгна по един път нагоре 2015 година, от 2017 Босна и Херцеговина като че ли започна да се забавя по този си път, който ни притеснява и съм сигурен, че и вас ви притеснява. Аз станах постоянен докладчик за страната 2014 година и моята надежда всъщност беше, че тази страна ще получи статут на кандидатка по време на този мандат. Независимо от всички усилия да подкрепим Босна и Херцеговина, тази цел обаче все още не се е, постигнала. Имайки предвид е, подхода към общите избори на 7 октомври 2018 година обаче, можем да кажем, че старите демони на е, разделение в политиката, на порализация на етническа основа излязоха на повърхността. Страната влезе в предизборен период с един законодателен, с един закон за изборите, който бе пълен с проблеми. Някои от неговите членове бяха обявени за невалидни от Конституционния съд. И това, което се случи, че 4-5 месеца след изборите все още нямаме истински институции и реформите не са започнали. Разбира се, винаги може да намерим обяснения за такива дни забавения. Сложността на тази страна, травмата от миналото, от войната, е, са едни проблеми, които са реални и които трябва да имаме предвид. Но Всъщност това, което е заложено на карта днес, не е всъщност да се преодолее една нова криза, всъщност е истинското европейско бъдеще на тази страна, което е поставено на карта. И не сме ние тези като лидери, политически лидери, които трябва да получим обяснение, а гражданите на тази страна. Хората в Босна и Херцеговина имат нужда от една политическа система, която функционира и която не дискриминира никого. Имат право на един достоен живот в своята страна, а не да бъдат принудени да тръгнат по пътя на изгнанието. Имат нужда от независима система на правораздаване, имат нужда от работа и нормален път. Гражданите трябва имат право на един живот, на, да живеят в общество, което не е разяждано от гангрената на корупцията, която е във всички един от секторите. Те имат право на администрация, която е деполитизирана, ефикасно работеща, която е в грижа и служба на гражданите. Имат право накрая от свободни медии. Присъединяването към Европейския съюз може да доведе до всичко това. Това всъщност не е не на ръка разстояние. Обаче политическият елит трябва да остави древните си политически игри и трябва да престане а, да потиква към омраза. А, и към разделение. Дошъл е момента да се покаже политическа отговорност, веднага да бъдат сформирани институциите на всички нива и в крайна сметка да се покаже решимостта в преследване на политическите и економически реформи, които да ги доведат в Европейския съюз. Всичко това заедно с отговор на допълнителните въпроси, зададени от Европейската комисия, ще даде необходимите елементи да има шанс Босна и Херцеговина и да получи статут на страна кандидат. И накрая бих искал да подчертая един изключително важен въпрос и той е свързан с сътрудничеството с Европейския парламент. И ви моля, господин комисар, това да бъде политически приоритет на следващите етапи по пътя към Европа на Босна и Херцеговина. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Преда. Добър ден на всички от мен. Министър Чамба, заповядайте от името на съвета. Господин председател, уважаеми членове на парламента, голямо удоволствие за мен да бъда днес а, а, тук и да говоря с вас по повод на Босна и Херцеговина. Искам да благодаря на докладчика, господин Преда, който работи по а, тази тема. Позволете ми да а, а, изразя нашето желание да работим за европейската перспектива на Босна и Херцеговина. След изборта на 7 октомври 2008 и съгласно решението от юни 2018 година, съвета очаква а, ръководителите на Босна и Херцеговина да сътрудничат конструктивно на всички равнища необходими, за да поеме страната по европейската пътека. Босна и членството на Босна и Херцеговина в Европейския съюз, кандидатурата за това членство от феврари 2016 година представлява едно стратегическо решение за сближаване с Европейския съюз, но то трябва да се, да, след него трябва да последват съобхватни резултати и подобряване на работата на, на Конституцията. Ние приветствахме някои реформи ориентирани към Европейския съюз, например тези свързани с акцизните мега. Въпреки това, обаче много време беше загубено в разменене на риторични изказвания и предизборна кампания, което забави процеса. Все още остава да се направи много в приоритетни области, например в социално-економически аспект, реформата на съдебната система, борбата с корупцията, организираната престъпност, подобряване на публичната администрация и така нататък. Ние споделяме вашата загриженост за липсата на напредък в областта на свободата на медиите. Босна и Херцеговина трябва да се заеме с този въпрос. Ние е, е, съжаляваме, че не беше постигнат е, компромис е, е, при измене на изборното законодателство. Е, Изборната реформа трябва да се направи в дух на диалог, за да може държавата да постигне европейски стандарти. Приветствам ангажираността на Босна и Херцеговина скоро да представя допълнителни отговори на Европейската комисия. Приветствам готовността на Босна и Херцеговина да се възползва от този важен инструмент. Искам да припомня, че когато подготвяше своето становище, комисията специално обърна внимание на прилагането на, правилото Сейдич Финчи. Съветът подчертава, че трябва да бъде спазен принципа за равенство между всички граждани и липса на дискриминация. Ще продължим да подкрепяме Босна и Херцеговина в нейните усилия по пътя и към Европа. Босна и Херцеговина трябва да запази своя курс. съветът оценява напредъка възоснова на становището на комисията. Благодаря ви за вниманието. Министр Шам. И аз ви благодаря, господин Чамба. Сега давам думата на господин Хан от името на комисията. Господин председател, господин министр, почитаеми членове на парламента. Най-напред искам искрено да благодаря на докладчика Кристиян Дан Преда за резолюцията, свързана с Босна и Херцеговина – Искам също да благодаря не само на вас, но и на някои от колегите ви за неуморната им работа в страната и със страната. Все още конкретните резултати са далеч, но мисля, че всички имаме общ интерес да тласкаме тази страна в европейска посока – като разбира се това трябва да доведе до подобряване на живота на хората там. Това трябва да бъде нашата цел и за нея трябва наистина да работим неуморно. Бих искал да приветствам текста. Той е балансиран, до голяма степен съответства с доклада на Комисията за Босна и Херцеговина през 2018 година. Добре отразява положението в страната, включително оставащите проблеми и трудности по пътя към европейската интеграция. Е, ние трябва да подкрепяме един общо европейски подход към Босна и в Херцеговина. Това е особено важно в настоящия много важен момент за страната и за нейните новоизбрани лидери. Обещанията от предизборния период трябва сега да се превърнат в конкретни реформи. Сега Реториката на разделянето трябва да бъде заменена с помирение, единство, изграждане на консенсус все в посока към постигане на основната цел на Босна и Херцеговина, а именно интеграция в Европейския съюз председателят Туск, председателят Юнкер, върховният представител Могерини и аз се срещнахме с президентите на новоизбраните членове на председателството преди няколко седмици в Брюксел и успяхме да говорим с тях за това какво трябва да се направи, за да се откликне на очакванията на гражданите. Започва критична по значението си година за Босна и Херцеговина. Искаме през нея да настъпи необратим напредък по пътя към Европейския съюз. Същевременно подчертахме пред членовете на председателството, че са необходими по-нататъчни реформи. Това изисква не само да се дават отговори на нашите въпроси във въпросниците, които изпращаме. Ние, впрочем, очакваме такива отговори в недалечно бъдеще и това го подчертахме. Но, както казвам, това не е достатъчно. Правовата държава, публичната администрация, върховенството на закона трябва да бъдат в по-висока степен приведени в съответствие с тези в Европейския съюз. Възможностите на новосформираните органи да постигнат резултати ще бъдат аршина, според който ще се мери напредъкът на Босна и Херцеговина към Европейския съюз. И комисията е твърдо решена да следи този напредък съобразно критериите си. За пръв път ще направим цялостна пътна карта за реформите, които да извършва страната, съобразно задълженията, които имат всички държави членки на Европейския съюз. Разширяваме техническата помощ в ключови сфери на основните права и върховенството на закона. Ще има допълнителна помощ. Ще следим е, съществени случаи. Комисията отвоява финансовата си помощ става 8 милиона годишно до 2022 година с цел да бъдат разработени общи стратегии за околната среда, за развитието на селските райони, за енергетиката и това е допълнително към е, сегашния пакет от средства. Подчертавам, че комисията ще продължи да подкрепя Босна и Херцеговина, тъй като сме убедени, че бъдещето на тази страна е именно в Съюза. Същевременно има някои оставащи трудности, за чието отстраняване трябва да се работи усилено. Това изисква значителни мерки от страна на новоизбраните водачи на страната. Ние можем да даваме насоки, но само онези, които са избрани на място, могат да изпълнят очакванията на своите съграждани най-вероятно ще подкрепя, ще посетя Сараево в края на март, за да видя докъде е стигнало сформирането на правителствата и как вървят необходимите реформи. Но ми се струва, че трябва непрекъснато да подчертаваме, че всички в страната са за европейската перспектива. Но това, което ни липсва, това, което все още отсъства, е последователно действие от страна на всички политически сили на място да се движат единно, целенасочено към тази цел. А тя е цел на повече от 80% от гражданите в страната. Благодаря, господин комисар. Сега от политическите групи на този етап не се вдигат сини картони, тъй като закъсняваме. Госпожа Шуица от името на НП, заповядайте najprije želim zahvaliti komisiji i povjereniku hahnu na velikom zalaganju za bosnu i hercegovinu i naravno naš. Благодаря. Искам да благодаря нашия докладчик, господин Преда. Видяхме, че бе тръгнала към Европа Босния и Херцеговина, но 2018 като че ли нещата се позабавиха. Сега се сформират различните институции след изборите в тази страна. Трябва Босна и Херцеговина да направят необходимите реформи. Те ще приближат тази страна до Европейския съюз. Имаме много дълга граница с тази страна, с Харватия и много се вълнуваме от тази страна и пътят на Босния и Херцеговина към Европейския съюз трябва да бъде положителен. Необходимо е обаче да припомним, че законодателството трябва да бъде реформирано. И много други реформи трябва да последват, разбира се. Нужно е да няма манипулации около изборите харватите нямат същите права като босниците и херц... гражданите на Босна и Херцеговина в същата тази страна и затова е нужно и харватите да получат равни права. Носи се голяма отговорност в момента от политиците в страната. Надявам се да поемат тази отговорност и да стигнат до далече. Кнута заповядай от името на социалистите и демократите. Господин председател, скъпи колеги, от името на господин Пападакис, който не може да присъства, искам да благодаря на Кристиан Дан Преда за добрата работа. Докладът е съобхватен, много детайлиран и показва истинската ситуация, такава каквато я виждаме и ние. Пътя към Европейския съюз е отворен пред Босна и Херцеговина. Искам а, да заявя, че ние, социал-демократите, желаем Босна и Херцеговина да извърви този път. И именно поради тази причина и защото изпитваме симпатия към гражданите от тази държава, ще изразя следното критично мнение. Ние желаем процесът на реформите да се ускори и да се подобре според нас. Този проект, по този проект не се работи достатъчно енергично. Все още управляващите не правят опити да погребат различията и да се концентрират върху общото. Направено е много, за да се сложи края на войната, но очевидно не е, то не е достатъчно, за да се изгради единна държава. За това трябва да имаме Дейтън 2. Винаги, когато посетя Босна и Херцеговина, оставам с впечатлението, че, все, че повечето хора желаят да живеят съвместно и мирно, но управляващите носещите своята отговорност, не правят нищо а, за това. Един ден те ще трябва да се изправят пред своите граждани и да обяснят защо а, продължават да работят за стари националистически концепции вместо за европейското бъдеще на средата. Господин Белтер. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Благодаря, господин председател. През есента на миналата година във Виена се появи едно много интересно научно проучване. Честен посредник или конкурент на Европейския съюз Турция на Балканите. Отношенията между Анкара и Сараево е, имаха много широко място в този анализ. И разбира се, стоеше е, въпросът е, за е, тесните приятелски връзки между Изетбегович и неговия аналог в Турция. В доклада на господин Преда, параграф 4, се дискутират именно тези връзки. Въпросът ми към комисията е следният. Заимствайки от заглавието на това проучване, честен посредник ли е Турция? В момента има Съюз на европейски балкански организации, новосъздадена организация и трябва да внимаваме с това. Нуждаем се от отговор на въпроса, който зададох, защото намесата на Турция се отразява върху етнически и религиозен баланс по начин, който може да не ни е приятен. Благодаря, господин Радош. Благодаря, председателю. Господин комисар, уважаеми колеги. Искам да благодаря на господин Преда за отличното сътрудничество и за добрия доклад. Това е последния доклад в този мандат на Европейския парламент по темата. Има известен напредък в Босна и Херцеговина. Механизмът е, който приближава тази страна до Европа, като че ли работи, но си остават доста въпроси. Дали са добре разработени секторните стратегии, например, в тази страна? Как можем да разрешим големите политически спорове в тази страна? Ето това са проблемите, които остават неразрешени в Босна и Херцеговина. И трябва да се каже също така, че положението днес като че ли се е влушило, особено що се отнася до това как работи страната, връзките на тази страна, доста по-лошо, отколкото, например, преди 5 години. Институциите на Европейския съюз трябва да придадат голяма значимост на тази страна, както и на целите Западни Балкани, за да имат те тесни връзки с, с Съюза, за да може те да имат споразумение за асоцииране и след това за влизане в Съюза. Това е последният доклад, както казах по този въпрос, на този мандат на парламента. И Европейската комисия трябва да направи много повече. Това, което се направи през последните пет години, като че ли не е достатъчно. Нужно е Европейската комисия много повече да се съсредоточи върху политическите аспекти. Съветът, парламентът също трябва да положат допълнителни усилия, така щото Босна и Херцеговина по-близо, по-бързо да стигнат до стабилност и да се приближат към Съюза. От името на ГОЕ господин Кохличек, заповядайте. Босна и Херцеговина е една от бивалих югославских републик с неизследване. Босна и Херцеговина е една от бившите югославски републики с изключително комплексна структура на населението. Голям брой националности живеят там с много специфична религиозна структура. Мюсюлмани в градовете и християни в селските райони. Католичес... и католици на северо-исток така наречените сърби, босненци и хървати е, говорят три диалекта на е, е, един език. След ужасяващата война, която се подкрепяше от много външни сили, се оформиха три общности. не е обяснимо защо а, а, не се променя тази ситуация, независимо от е, желанието на населението и Дейтенското е, споразумение. Не е възможно да се заложи като изискване промяна на държавната уредба, на структурата на държавата. Защо? Има много неща, които са много по-важни за хората. Например, взаимосвързаността на енергопреносните мрежи, изграждането на пътна инфраструктура, мирно съвместно съществуване с сърбите и хърватите. Ако продължаваме да обвиняваме лидерите на републиката, ако игнорираме престъпленията, извършени от хърватите и мусулманите, това никак няма да бъде добре. Европейския съюз трябва да подобри своето участие в различни сфери, а не само да налага нови и нови изисквания. Благодаря. Следващият оратор за зелените je država mnogoterih Наспроти, държава... Босна и Херцеговина е, е държава с много контрасти. Това е държава преживяла много промени в хода на историята. А, искам да напомня а, Иво Андри, че неговия мост над а, Дрина. Босна и Херцеговина стъпи на пътя на европейската интеграция, път, който никак а, не е лек. По този път има много препятствия. А, и аз пожелавам на всички западно-балкански държави да станат част от европейското семейство. Те обаче трябва да преминат и през процес на промени и реализиране на реформи. Това се изисква от тях. Докладът, който обсъждаме, съдържа много гледни точки но едно е общото, а именно, че много предстои да бъде направено. Много промени трябва да се извършат за борба с корупцията, организираната престъпност, реформи в областта на съдебната система, защитата на мълцинствата, справяне с предизвикателства пред околната среда, свободата на а, медиите, образованието и така нататък. А, но тук става дума за бъдещето на хората в тази страна и ние не бива да забравяме това. Силна Босна значи силна Европа. Благодаря господин Етерич за две минути от името на СПД. Uh, Благодаря ви. Винаги, когато провеждаме тези дискусии по доклади за интеграция и за присъединяването на нови държави към Европейския съюз, си припомням една, един телевизионен сериал Стар Трек. Голям негов почитател съм. Там има една организация, и тя твърди, ние сме организацията. Понижете си, снемете си щитовете, адаптирайте се към нас. Безполезно е да се съпротивлявате. Тази организация съществува в един херметизиран свят, изцяло разчитащ на високите технологии. Какво правят там? Опитват се да създадат правила, на които хората да се подчиняват – Опитват се да накарат хората да служат на тази организация. Каква е реалността тук? Империята на Европейския съюз се опитва да присъедини към себе си повече хора. Не го прави по пътя на насилието, а по пътя на безвъзмезната финансова помощ, заемите и обещанието за нещо по-добро. Но ако човек продължава да се разширява по този начин, особено в много чувствителни области, трябва да е внимателен за това какво прави. Трябва да се запитаме също така откъде следва да вземем средства. Възнамеряваме да присъединим колкото се може повече държави. Постоянно се стремим към разширяване. И в един момент, в недалечното бъдеще, е вероятно да ни се свършат парите. Защото ако се постигне споразумение за Брексит, ще ви липсват десетки милиарди а, британски паунди. Боргецио, Господин Боргецио от името на е ЕНС, една минута. Благодаря, господин председател. Положението в Босна, което е ясно описано в този доклад, е нещо като метафора. Показателно е за огромните трудности по дългия и труден път към присъединяване към Съюза. Става дума за държава, която не е постигнала особено голям напредък от началото на присъединителния процес насам. Следва да се запитаме дали Европейският съюз с ограничените економически и финансови средства, с които разполага, е направил всичко необходимо. Дали може да се изправи пред предизвикателствата, свързани с този регион. В региона положението е сложно и това е свързано не само с историята му, Този регион е кръстопът, изпълнен е с проблеми и с опасности. Що се отнася до опасностите, не бива да подценяваме риска от навлизане на наша територия на чуждестранни бойци, на ислямистски терористи. Това е една много голяма опасност. Господин Кукан, минута и половина. Благодаря, господин председател. Благодарности на докладчика за тази отдадена и толкова качествена работа цели 5 години по доклада. За съжаление, не се наблюдава голям напредък по пътя към присъединяване от страна на Босна и Херцеговина. Какво е а, посланието на политическите лидери? Те все още не се умяват да сформират а, ключови а, организации и да а, спазят правилата по споразумението за стабилизиране и асоци... асоцииране. Босна Херцеговина трябва да обърне внимание на множество а, важни въпроси. Необходими са реформи, така че те да се превърнат в а, напълно функционираща държава, стъпила на върховенството на закона. Европейския съюз е готов да помогне трудните разисквания, свързани с конституционните и политически реформи. И аз приканвам политическите лидери на Босна и Херцеговина да се възползват от тази помощ. Искам да поздравя всички в Босна и Херцеговина, които се борят за свобода на словото, които се борят срещу езика на омразата и насърчават приобщаването. Като, например, групи а, студенти които проявиха изключителен активизъм и кораж в последно време. Смятам, че действително Босна и Херцеговина има а, бъдеще в Европейския съюз и а, вярвам, че народът им може да се пребори за европейското бъдеще на своята страна. Благодаря. Тонино Пицула, прего. Господин Тонино Пицула за една минута. Хвала. Премда от благодаря ви. Макар, че от 2015 година насам редовно обсъждаме годишния доклад за Босна и Херцеговина, а не докладък за напреда, този факт просто отразява политическата действителност. Напредък няма, дори напоследък сме свидетели на връщане назад. Липсват политически и социални реформи, които насърчават ужаване на взаимоотношението между политическите партии и институциите. Миналата година станахме свидетели на нарушения и конфликти преди и след изборите. Парламентарното измерение на сътрудничеството, за съжаление, вече не съществува. А след а, събитията извинете, след изборите настъпиха събития, които още повече ни насърчават да призоваваме за федерация и създаване на истинска федеративна функционираща държава, в която всички да са равнопоставени. За съжаление, обаче тези ключови елементи не се съдържат в тази годишният документ, който според мен е съществена стъпка назад, затова и не мога да подкрепя доклада. izvješće pokazuje da je unija nažalost zacementirana na pozicijama koje ne uvažavaju. Госпожа този доклад показва, че за съжаление Европейския съюз стои на едно и място. Видяхме предизборна кампания, която а, се концентрираше върху езика на разделението – Ние не можем да разберем ситуацията. Има етническа омраза и разделение, просто защото някои хора продължават да ги а, насърчават. И Европейския съюз помага за това. Между другото, аз съм родена в тази прекрасна страна, Босна и Херцеговина. И тя в момента се превръща в опитно поле за експерименти за международната общност. Какво видяхме на тези избори? Представители избрани от не от гражданите, от други хора и права, които бяха отнети на гражданите. Благодаря. Преда е тук. Господин Шафенхаузер, Колегата Преда продължава да се движи по пътя на проевропоизма към една Европа, която не функционира. За пореден път се опитваме да превърнем Босния Херцеговина в една държава, която е надхвърлила етапа на националната държава чрез създаване на единствена държава от трите общности. Това може да бъде само до едно, именно създаване на доминация на мюсюлманското мнозинство за сметка на останалите. А под текста на този доклад е нападка срещу Сръбската република. Интеграцията на Босна в Европа за пореден път е от, от, отказ и отхвърляне на Европа на нациите и на самоличностите. Тази Европа обаче е, приклю, е приключила, защото такава не съществува. Има бъдеще само за Европа на сътрудничеството между отделните нации. Благодаря. Госпожа Завко има думата за минути и половина. Уважени поверени Чехан. Благодаря, господин председател. Господин комисар Хан, приветствам споразумението постигнато в неделя между сърбите и харватите в Мостър. Това е споразумение за нова форма на Министерския съвет. Под тази си форма то бе упоменато от вас и госпожа Могерини след изборите. Този съвет трябва да бъде създаден, тъй като в Босна и Херцеговина сме изправени пред много тежка криза. Тревожно е, това, че лидерът на босненците отправя заплахи към Харватия. Да се надяваме, че ще бъде сложен край на тези заплахи. Става дума за антиконституционални действия спрямо съседна държава. Надяваме се Брюксел да ни окаже колкото се може по-голямо съдействие. Нека преминем от фазата на Дейтанското споразумение към Брюкселската фаза. Госпожа Файон veseli me da danes vendarle razpravljamo o poročilu o napredku o bosni. Днес обсъждаме напредъка, отбелязан от Босна и Херцеговина. Ако някога е имало държава, нуждаеща се от нашата помощ, то това е Босна към момента. Посещението на трима представители на председателството на страната в Брюксел е повод за надежда за нас – надежда за постигането на консенсус по пътя на страната към Европейския съюз. Когато се излиза с някакви изявления, но не се прави нищо, това не води до никакви резултати. Босна трябва да излезе със своите отговори на допълнителните въпроси, поставени от комисията, трябва да сформира правителство и да продължи по пътя на реформите. Призовавам всички сега в годината на европейските избори да не забравяме Босна и Херцеговина, въпреки че не можем да извлечем политически дивиденти от това. Обръщам се и към политическите лидери в Босна и Херцеговина те трябва да преодолеят различията помежду си. Госпожа Петир. Prije svega захвалям колеги преди, що е прихватил неке мои предлоги, те са они ugrađeni у izvješće. Колеги, благодарности на колегата Преда за това, че прие някои от предложенията ми. Когато обсъждаме ситуацията в Босна и Херцеговина, ми се струва, че въпреки положените усилия, нищо не се случва. Европейския парламент искаше промени в изборното право на Босна и Херцеговина. За съжаление обаче, в резултат се оказва, че хората не могат да изберат собствените си представители, са жертва на дискриминация в собствената си страна. Много ми се иска Босна и Херцеговина да се присъедини към Европейския съюз. Наистина, от цялото си сърце го желая, но те най-напред трябва да се превърнат в конституционална държава и трябва да се промени споразумението от Дейтън. Нека също така да ви обърна внимание върху следното – опазването на околната среда в Босна и Херцеговина. Преработвателната фабрика в а, а, Босна и Херцеговина трябва да отговаря на определени стандарти. Това е рафинерия, която вреди на околната среда. Важно е а, да се спазват правилата. Има и предизвикателства, свързани с, с сигурността. Призовавам всички да направим необходимото, за да ги решим. Благодаря. Господин Вайден Холцер, минута. 20 години след Дейтънското споразумение Босна и Херцеговина все още не се е възстановила от войната. Имаше до сега немалко, дори прекалено много уверения и призиви, но почти никакви дела. В страната продължава да цари напрежение Шири се чувството за безизходица. Страната се е превърнала в разменна монета, жертва на геополитически интереси. Има само една възможност за излизане от тази ситуация, именно европейска перспектива. Но за целта е необходимо повече от ежегодни дебати в Европейския парламент. Необходима е динамика, която да създадем ние. Младежите показаха, че очакват това от нас по време на неодавнашните си протести. Цитирам ви една млада жена от Босна и Херцеговина, която каза «За нашето поколение не е важно какъв е етническият происход на хората или каква религия изповядват. Ние искаме да живеем добре заедно». Преминаваме към спонтанните изказвания. Моля всички да спазват времето си за изказване. Господин Здруевски, една минута. 25 lat temu byłem в Сараеве с pomocą w dniu oblężenia tego Благодаря. Преди 20 години бях в Сараево. Посетих го с организация, която се занимаваше с хуманитарна помощ по време на обсадата там. Наскоро пак посетих града с мисия на НП, свързана с сигурността. Много се надявах ситуацията от преди 25 години да не се повтори. За съжаление обаче заплахата остава. Положението е изключително нестабилно. Европейския съюз трябва да предостави стимули на Босна и Херцеговина и а, ние правим каквото можем, но то вече просто не работи. Не можем да си позволим а, да а, продължаваме да експериментираме със същия подход. Той просто няма да ни а, помогне да достигнем до решение на тази вътрешна криза в страната. Трябва да бъдем по-последователни в своето послание. Благодаря. Non Allora, Jakovčić, prego, un minuto. Господин Яковчич. Босна и Херцеговина стои. Босна и Херцеговина... Благодаря ви, господин председател. Босна и Херцеговина е в застой. Няма напредък и вината тежи на плещите на политиците. Следи положението от страната от десетилетия насам. Наясно съм какво се случва там и за съжаление трябва да заявя, че политиците в страната не са на висотата на очакванията и нуждите на гражданите. Показателен е фактът, че е, религиозните ръководители се оказват по-прогресивни от политиците, което си е парадоксално е, за региона на Балканите, но все пак е, е лъч надежда. Усилията, които полага господин Хан за да доближи регионът на Босния и Херцеговина към Европейския съюз, заслужават похвала. Поставя се обаче и друг въпрос, а именно въпросът за мигрантите в Босния и Херцеговина и не бива да го пренебрегваме, тъй като страната граничи с Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Подкрепям доклада на колегата Преда. Докладът е много добър и уравновесен, за което благодаря. Господин комисар, според мен трябва да продължим по пътя на европейската перспектива за страните от региона на Балканите до сега там не се провеждаха успешно реформи, но това не означава, че Европа трябва да ограничи диалога си с Босна и Херцеговина. Това би била груба геополитическа грешка. Бихме позволили на Русия да оказва въздействие върху страната, което не можем да си позволим. Затова трябва да вземем предвид и геополитическия аспект, трябва да проявим търпение и да се опитаме да помогнем на Босна и Херцеговина да осъществи реформите, които да я отведат към Европейския съюз. Ако не го направим, то ще оставим на Русия и на Турция да въздействат на страната. Господин Зарианополос. Ποια άναψαν του εθνικισμού στη Βοσνία και αλλού για να διαλύσουν την Ιουγκοσλαβία то НАТО και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Кой стартира тези националистически тенденции? НАТО и Европейския съюз. Положението в Босна и Херцеговина е а, с неизвестен отговор, едно от последните такива. НАТО а, и Европейския съюз срещу Русия и Турция. Това е положението. И ситуацията се влушава. Имаме конфликти, а, Косово и Сърбия не могат да се разберат. В Турция също има напрежение. Споразумението от Преспа между гръцкото а, правителство и правителството на Северна Македония не доведе до никакъв резултат. То не е решение, просто позволява на империалистическите сили отново да направят това, което правят най-добре. Пристанището на Солун се превърна в база на НАТО. Това разрушава изцяло митовете, свързани с гръцкото правителство и техните цели. Като цяло трябва да се отървем от НАТО веднъж за винаги. Благодаря. Господин Селимович. Благодаря, господин председател. Благодаря на вас, господин комисар, че продължавате да работите толкова усилено не само в Босна и Херцеговина, но в целият регион. Впечатляващи са усилията ви. Съгласен съм с докладчика. Темпото на реформи в страната беше забавено заради изборите. Все още се очакваме се сформира правителството. Няма официално сътрудничество с парламента и не се подобри върховенството на закона, както очаквахме, но има и показатели за подобрение. В средносрочен план има по-добро економическо управление, има ще добри резултати от местните избори. Намалява се области, които са сегнати от туристична дейност. И тримата председателстващи се събраха тук в Брюксел, за да работят заедно. За първ път живота си ги виждам аз на едно място. Така че е много важно да продължаваме да поддържаме европейската перспектива. Именно тя продължава да дава цел на, на страната и се превръща в висша сила за реформи. Господин Мария си има думата за една минута. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Съревнованието между Русия и САЩ в региона на Балканите се обостря. Дейтанското споразумение не допринесе за решаването на проблемите във връзка с мирното съвместно съществуване на етническите групи в региона. През 2017 вече заявихме, че трябва да подходим справедливо към мълцинствата в Босна и Херцеговина. Правителството трябва да работи за справяне с тежките проблеми, с корупцията и организираната престъпност. На ниво публична администрация трябва да се проведат реформи, трябва да се зачитат и правата на човека. Излизали сме с тези искания и преди, но проблемите все още не са решени. Сега, когато Босна и Херцеговина се опитва да се доближи до Европа. И последният оратор. Ника, оно ще желим нагласити е да е сигурност. Благодаря. Едно нещо искам да наблегна, господин комисар. Стабилността и сигурността в Босна и Херцеговина са ключови за сигурността и стабилността в целия Европейски съюз. Не можем да говорим за сигурност и стабилност на място, където хората не могат да избират собствените си представители и да участват в процеса на вземане на решение в институциите. Изборното право трябва да се промени. Повторихме го много пъти. Да поговорим за една друга сфера, за която не говорихме толкова много. Какво е участието на Европейския съюз в програмите за развитие и процесите в страната? Нека да се а, запитаме колко проекти сме финансирали с европейски средства в Босния и Херцеговина. Отговорът е нула. Работи ли вече а, инструмента за а, предприсъединителна помощ? Искаме ли да разработим някакви проекти, които да помогнат на страната да се интегрира в Европейския съюз? Какво а, сме направили?